Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, second part of our meeting. Уважаеми колеги, нека да започнем с следобедната сесия на нашето заседание и осма точка обмен на становища и мнения по космическата стратегия с господин Шевчович, който е заместник-председател на Европейската комисия, отговаря за енергийния съюз и госпожа Биенковска, комисар за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средни предприятия. Разбира се, и двамата представители на Европейската комисия като част от структурирания диалог. Позволете ми да кажа няколко думи като начало. Най-добре добре дошли в Европейския парламент. Наистина, изключително се радваме, че имате възможност често да бъдете с нас. Днес една необичайна тема присъства в дневния ред за нашето заседание. И предварително се съгласихме, че някои въпроси, които вероятно не са конкретно по тази тема, ще бъдат отправени към вас, господин комисар, госпожо комисар, защото нямаме възможност да ви срещаме, господин комисар, госпожо комисар, толкова често и може би до януари няма да имаме възможност за допълнителни срещи. До януари или дори до февруари това е доста дълъг период от време. Така че, наистина, колеги, ако имате един-два въпроса и по други теми, можете да ги поставите. И така, Комисията, нашата комисия в парламента организира обмен на мнения с представители на комисията регулярно, като част от структурния диалог. На 26 октомври комисията публикува е, космическата стратегия за Европа, което да даде възможност Европа да се справи с предизвикателствата в един много бързо променящ се сектор е, и така да поеме лидерството в е, областта на космическото пространство. И е, нашата комисия ще проведе публично изслушване утре, четвъртък, по тази стратегия. И така, господин заместник председател на Европейската комисия, заповядайте с вашето изказване. Благодаря, господин председател, много уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема лъжбиета, уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели. За мен е истинско удоволствие, че заедно с Елжбиета можем да ви представим Европейската стратегия за космическото пространство, която беше приета от комисията преди две седмици и съвместната декларация на Европейския съюз и Европейската космическа агенция. Знам, че много членове на вашата парламентарна комисия следят отблизо космическата политика през последните години. И Европейския парламент има економически, финансови аспекти, които подчертава. Благодаря на парламента за подкрепата за космическата политика. Освен това, бих искал да ви предам посланието, че космосът е област, в която Европа трябва да работи с обединени усилия. Както знаете, космосът е наистина едно вълнуващо пространство, което е източник на много мечти и надежди. Но мечтите не са достатъчни. Ето защо трябва да използваме потенциал потенциала в полза на Европа и европейците. Космосът е много важен европейски сектор и представлява гръбнакът за много направления в нашата сигурност, економика, борбата с промените в климата, дори бих казал и опазването на природата. Космическия сектор представлява 20% от общия сектор, 20 хиляди са заети, освен това 33% или една трета от глобалния пазар и а, Европа заема голяма част от пространството за, в космическия сектор. 6% от европейския БВП зависи от а, с, а, технологиите за сателитна навигация и този сектор се разраства. Все повече сектори разчитат на сателитната навигация и системите за а, географско позициониране, което трябва да се прецизира. В бъдеще се говори за свързаните коли и за а, автономните автомобили. Секторът е важен. Защо Европейския съюз трябва да насочи вниманието си на там? Защото Европейския съюз е ключов субект в а, сектора. Ние сме важен клиент за сателитите, технологиите на наземните технологии. 12 милиарда между 2014 и 2020 година са отделени за изследователската дейност в този сектор. Ние сме основния институционален клиент и основния източник за е, Европейската космическа агенция. Бихме искали да надградим така, че нашата роля да бъде още по-стратегическа и да убедим обединим амбициите на комисията и парламента за създаване на работни места и растеж, така че Европа да стане по-независима и да може да изпълни приоритетите си включително сигурност, транспорт, обмен на данни, управление на природни бедствия. Защо трябва да действаме сега? Защото позицията на Европа в света не може да се взима за даденост. Глобалният сектор се променя значително. Все повече страни като Китай и Индия се развиват непрекъснато. Освен това, има значителен напредък в областта на технологиите, като например нови технологии, сателитни технологии. Виждаме най-вече в Съединените щати, че има нова динамика, частния сектор много, много бързо се развива и там присъстват предприятия и обучени в Европа лица. Каква е добавената стойност на Европейската космическа стратегия и какви са новите елементи в документа, който ви представяме? Елжбиета ще ви обясни какви са целите на стратегията. Аз ще очертая няколко елемента, които смятам, че са от важно голямо значение. На първо място достъп до космическото пространство и намаляването на разходите. Няма как надежно да се използва космоса, ако не се намалят разходите за достъп. Това е свързано свързано и с изследването на космоса. Тези, които успеят да намалят разходите, ще имат нови възможности в бъдеще. Президентът Обама поясни това и го каза съвсем ясно преди около месец. Освен това, трябва да обединим програмите си в бъдеще. Трябва да изпратим 30 сателита през следващите 10-15 години. Дългосрочни договори ще дадат възможност за прогнозируемост за сектора и ще намали разходите. Ариан 6, Legacy също ще се превърнат по този начин в успешни проекти. Радвам се, че по Ариан 6 има договореност в Европейската космическа агенция и се радвам, че можем да играем водеща роля. Освен това, изследователската дейност и иновациите в сектора трябва да бъдат насочени към новите технологии, като например е, повторното използване на установките за изпращане на сателити. Трябва да се насочим към новите технологии за в бъдеще, а не да разчитаме на устарелите. Трябва да подчертая, че стратегията насочва вниманието си каква е позицията на Европа в конкурентния глобален пазар. Това включва глобалната система Галилей и продължителността на този проект. Тук трябва да имаме мобилността в бъдеще или критичната инфраструктура. Трябва достъп до технологии за сателитна навигация, независимо от тези, които се разработват и използват от трети страни. В този контекст от Френска Гвиана ще стартира следващия проект, което е от ключово значение. На следващо място в рамките на международните усилия за борба с климатичните промени трябва да имаме предвид и Коперник. По този начин можем да подпомогнем постигането на амбициозните цели за постигане на опазване на климата и борба с климатичните промени. Комисар Биенковска ще подчертае това в своето изказване. Необходими са екипни усилия. Знаете, че в стратегията се посочва ролята на водещи международни организации. И за двама ни е много важно от самото начало в процеса да работим с Европейската космическа агенция. Агенцията и Европейския съюз имат различни роли, но трябва да работим заедно. За нас има сериозен потенциал да се подпомагаме демонстрираме този дух на сътрудничество в рамките на съвместната декларация между ЕС и Европейската космическа агенция, която гледа към бъдещето на космическото пространство. Това изисква и сътрудничество между различните организации и сектори. Комисията има готовност да обсъди подробно стратегията с парламента и съвета. Трябва да имаме по-голяма яснота за това какви са следващите стъпки за изпълнение на стратегията. Това въжи и за законодателните актове, които трябва да бъдат изготвени, но също така и за бюджетната подкрепа. Трябва да има последователност във водещите програми за 2020 година и следователските програми и трябва да имаме бюджетна подкрепа за новите предизвикателства, като климатичните промени или път отбраната. Това трябва да бъде отразено в следващата многогодишна финансова рамка. И така, господин председател, ако ми позволите, сега ще дам думата на Елжбиета. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Темата действително не е обичайна, както каза и господин председател, но ние с е, Марък ще е, оказваме постоянна подкрепа и тази тема ще е част от основния ни диалог, постоянен диалог с е, парламента. Това е тема обърната към бъдещето и важна за европейската економика. Миналата година Очертах две цели в, за нашите действия в политиката за космос. Са първо да ускорим програмата Галилео и пускането на а, спътници. Шест се предвижда тази година. Сега се радвам, че на 17 декември ще бъде изстрелян четвъртия. И второ, възнамеряваме да приемем тази година стратегия за космоса за Европ... на Европейският съюз. Много се гордея, че работата, по която започнахме миналата година с Мариш, е, има толкова много резултати. Сега вече е, комисарите приеха новата стратегия. За първ път е, на европейско ниво се приема толкова изчерпателна е, визия за бъдещето на Европа и съответните действия за космоса. След малко ще говоря за съображенията, защо излизаме с стратегия и така нататък. Но а, нека да кажа, че тя започва с една обща декларация, където даваме ясно послание за единността в визията ни. А, Разбира се, методите са различни, но работим ръка за ръка. Изградихме много сериозни взаимоотношения специално за двете основни програми Галилей и Коперник. Европа в момента е втората космическа сила в света. Course... Ние следва да се гордеем с постиженията си. Но пред нас има и предизвикателства и тази стратегия се появява в ключов момент. Е, започват и програмите Галилей и Коперник, започват вече да предоставят данни. Разгръщането на инфраструктурата е, на Галилей върви по план. През 2020 ще има пълна оперативна способност тази програма ще достигне. И а, първите е, водещи сателити на Коперник също ще започнат да действат. Още, е, значи, и още три е, до 2020. Така че ще има така пълното предвидено съзвездие. Това са основните моменти на нашата стратегия до тук и сега вече трябва да погледнем отвъд инфраструктурата за конкретни приложения на базата на данни от космоса. Много е важно, защото ние сме единствената космическа сила, която е, е, търси да използва резултати от космически данни е, в пазара. Също така сме, сме ориентирани към преструктурирането на целия отрасъл, нови бизнес модели, инвестиции от рисков капитал. Също така сме водещи в ракетите носители в тази област за телекомуникациите. Първо, искаме да извлечем максимални ползи за обществото и економиката от тези начинания, като разработиме приложения за услуги на базата на космически данни. Също и в подкрепа на критичната инфраструктура. Също така искаме да осигурим достъп до данни от Коперник, особено за нови, новосъздадени фирми с съответните платформи. Искаме да използваме и инструменти за по-добре борба, примерно с климатичните промени, за подкрепа на сигурността, цифровата економика и други. Също така, имаме е, за цел да подкрепяме иновациите в космическия сектор, защото ние трябва да бъдем водещи. Финан... Е, публичното финансиране ще остане централизи... от централно значение, в такъв смисъл и нашия обмен и дискусии с парламента е много важно. Но ние трябва да ангажираме и частния сектор в споделяне на риска. Това е свързано и с смяна на менталитета, но се случва и в други части на света, затова трябва да се случва и в Европа. Също така трябва да разработваме и екосистема и, и благоприятна среда за създаване на компании, които ще се занимават, ще ориентират своята дейност към космоса. Да видим как можем да подкрепим такива компании и особено в какъв мащаб могат те да действат. За тях е много важно за новосъздадените компании да получат първите си контракти. Е, в е, Штатите това се случва, когато тези компании работят с НАСА. Ние трябва да си помислиме как в Европа Европейската космическа агенция може да работи за подкрепа на ново създадени компании. Космосът е централен компонент от е, стратегическата автономност на Европа – и когато искаме да подсилиме колективната си сигурност и защита, технологиите, за, свързани с космоса, са от ключово значение, включително и за нашата автономност. Приветстваме доклада на парламента, изготвен от вашата комисия. В стратегията обявяваме, че ще подсилим и двойната употреба на с програмите Галилей и Коперник. Също така ще разработваме и системата за проследяване в космоса да стане една пълноценна система за географско позициониране. Също ще работим и по инициативите за сателитни комуникации. Защото това са ключови мощности в е, спешни ситуации, в хуманитарни ситуации и в случаи, когато е необходимо да се осигурява сигурност. Всичко това обаче не може да бъде възможно, ако няма автономен достъп до космоса. Затова ще се работи за надежни ракети носители е ВГЦ е и е, още една без спомената. Ние ще обединим услугите в, тази, е, в това отношение и в заключение мога да кажа, че а, представихме това, което за нас е една много амбициозна стратегия за космоса. Тя отразява позициите на Европейския парламент не само в е, докладите му, но и изказани по време на нашите дискусии. Надяваме се, че вие ще подкрепите нашата амбициозна стратегия, защото една такава амбициозна стратегия иска и съответните амбициозно финансиране. Космосът е конкретен, положителен пример за това какво можем да постигнем общо в Европа. Не може една европейска страна да има същите резултати. Това е област, където можем да работим заедно и заедно можем да постигнем с тази стратегия един европейски успех. Разбира се, ще разчитаме и на вашата подкрепа. Председателят, благодаря. Благодаря и на двамата комисари за отличната презентация. Всичко много ясно бе представено за нас. Стратегията за космоса е много голяма идея за десетилетия напред за цяла Европа и е един отличен начин да се осъществява европейската интеграция. Сега можем вече да пристъпим към дискусията. Първо ще дам думата на координаторите или техните заместници. От името на НП, господин Павровик. Благодаря. Тази дискусия показва, че Европа може да предприеме, да направи положителни стъпки в тази посока и тази е, космическа политика е крайъгълен камък в глобалната ни политика е, към едно е, позициониране в бъдеще. И трябва да поздравя само, да ви поздравя, че е, тази стъпка е ориентирана към е, бъдещето. Е, следващата седмица на 16 ноември ще имаме лекция за е, космически, на тема космически науки. Е, това е едно събитие на от голямо значение. Ние бихме искали да го подкрепим, защото а, е, именно а, е, ние сме тези, които бихме могли да гарантираме мобилност на учените, на хората, на мобили, мобилност, е, подвижност на хора, а, стоки и услуги и не на последно място на гигабайт. И а, всичко това а, е свързано и с наблюдение на Земята а, от а, космоса. Нещо, което става особено важно напоследък, това е преминаването от а, отразяването на реалния и виртуалния свят а, с нови а, алгоритми и е, по който по този начин ще стигне до съвсем нови научни познания и ние би трябвало наистина да предоставим възможности за всичко това. Е, затова на мен ми е, е интересно как е, изглежда във вашите очи концепцията за комуникации в Европейския съюз. Е, е би трябвало наистина интензивно да работим за преодоляване на така наречената силосна стратегия, на изолиране, на фрагментиране е, и е, друго, дали всички е, на агенции, които по някакъв начин имат отношение към тази тема, дали са взаимосвързани и как се осъществяват контактите между тези агенции. За нас това е един изключително важен въпрос. Агенции като Берек и ЕСА трябва да са подготвени за сливането между цифровия вътрешен пазар и е, космическата политиката за космоса. Според мен е, е, Същото се отнася и до е, сферата на нанотехнологиите. това са нови приложения на мрежата. От тук изниква и въпроса за неутралитета на, на, на мрежата. Аз е, мисля, че комисията в това отношение е направила една смела стъпка в бъдеще и аз ги поздравявам за това, че те не издигат нови граници и че наистина е, имат един глобален поглед към е, въпроса, към проблема е, е, от гледна точка на това как може глобалния пазар да ползва е, хората. Благодаря сега от социалисти и демократи. Има думата. Добре дошли на вице-председателя Жевкович и е, комисаря Биенковска. Благодаря ви за презентацията. Наистина много беше интересно е, това, което чухме от вас, е, тъй като това е, е област, в която мнозина смята, че напредъка на една така последователна е, цялостна стратегия за космоса може да бъде полезна за Европа. Е, е, в ИТРИ ние говорим за търговията с емисии е, и други неща, които имат пряко отношение към е, индустрията. Но мисля, че космическата тема привнася нов момент. Не можем да имаме силно Европейски съюз без една силна космическа стратегия и без значимото, без значимото присъствие на Европейския съюз в изследването на космоса в И наистина би трябвало да се вслушаме в посланието на Доналд Трамп към Европа. Европа трябва да се оправя сама. Той има предвид военни отношения, но можем да си помислим, че същото, можем да екстраполираме също и върху космическата политика. Ние също трябва да се научим да работим сами. И и съм сигурна, че е, такава една политика ще получи доста подкрепа. 12 милиарда евро е, са добра сума, окей, okay, но е, каква ще е ползата от тях? Мисля, че една е, комисията е необходимо по ясно е, и внимателно да обяснява всичко това и да съобщава. Вие споменахте няколко е, от аспектите на е, космическата индустрия, но аз искам да ви попитам как, например, университетите или научно-изследователските е, институти, центрове ще е, се облагодетелстват от това, каква е ползата за тях, каква ще, е, какво ще е практическото приложение на е, космическите науки за Европейския съюз, каква е добавената стойност, въобще каква е ползата за нас не е, е не е достатъчно само да имаме присъствие в е, е, геополитическото, в космическото пространство но трябва да използваме тази технология по начин, който да е, е в полза на европейските граждани. Ако намерите и отговор на тези въпроси, мисля, че вашата политика ще намери е, силна подкрепа сред гражданите. От това ще зависи и е, финансирането. Ако по, по начина по който ще представите темата, от него зависи и подкрепата и финансирането на тази стратегия. Благодаря ви за представенето. Сега от ЕКР, от групата на ЕКАРЕ, господин Евжен Тушеновски. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към колегите и приветствам с добре дошли е, господин Шефкович и е, госпожа Биенковска. Благодаря им за това, че са тук в нашата комисия. За нас това е, е сигнал за е, значимостта, която отдаваме на космическата индустрия. Бих искал и да ви поздравя за стратегията, която, за космоса, която е прията току-що. Тя е, някакси картира пътя ни към бъдещето. Вие е, сте изготви, изготвихте неодавна резолюция по тази, този въпрос и се радвам, че много от... Е, всъщност ние излезахме с резолюция и много от въпросите, които засягаме в нея, са намерили е, отражение в е, е космическата... в стратегията за космоса. Крайно време е да подкрепим тази стратегия и свързаните с нея производства, апликации и целия пакет, който е наистина доста всеобхватен. Трябва да извлечем максимална полза от възможностите на е, Галилей Коперник за новата система, която ще се появи. Също така трябва да е, лансираме е, напълно е, програмата необходима за предаване на чиповете, които са необходими за предаване на сигналите на Галилей, така че да и макар, че и двете европейски програми не поставят някои въпросителни, мисля, че и gov.com също може да е, предизвика проблеми. Имаме въпрос към господин Шевкович. В бъдещето участие на Обединеното кралство в е, космическите програми е, Великобритания участва активно в тези програми. Е, тя предоставя капацитет е, е, в космически технологии и финансово участва, също така с опит, с знание и финансиране, инфраструктура. Не е нужно да говоря тук за огромното значение на системите, които са взаимосвързани. Но зная, е, простичко казано, простенчески казано, че Брексит все още не е задействан. Но не мога да си представя наистина. Е, да се разделим, да се отдалечим е, един от друг, Европейски съюз и Обединеното кралство. Така че Искам да е, навлегна на това колко важно е това за е, промишлеността, за економиката. Не мога да си представя, че такъв значим партньор ще излезе от а, е, нашето партньорство. Аз, напротив, бих искал това партньорство да стане още по-крепко. Госпожа Ван Нюенхойзен от, а, за Алде господа комисари, благодаря ви за презентациите и ви поздравявам за добрата работа, която сте свършили по космическата стратегия. Тя отразява и съдържа много от нещата, по които сме дискутирали последните месеци. Важно е, защото става дума за участие масивно участие на частния сектор. Става дума за по-добра е, свързаност с е, основната економика, е, с платформи за разпространение на данни, както казахте, става дума и за автономен достъп до космическото пространство и с това сме съгласни, но винаги има едно но – макар да е много балансирана, е, тази стратегия, този документ не е особено привлекателен, е, не е секси, както бих казала. Защо? Е, това не е само цел, разбира се, но ако ще я прилагаме, тя трябва да е привлекателна за хората. Много от дискусиите в парламента е, се въртат около инвестиции, инвестиции в инфраструктура, но е, в повечето случаи се говори за традиционната инфраструктура, за шосета, ЖП линии. Ако сме, е, имаме късмет, ние в тази комисия, ние всъщност не казваме нищо ново. Е, Обсъждали сме е, е, цифровата инфраструктура, е, инфраструктура и често говорим за за фибростъклот. Бихме искали да ви помогнем да така е, предизвикате повече разбиране е, е, и осъзнаване сред хората, че за назначението на, на космическото пространство може би някои хора си дават сметка, че да кажем, знаят, че е, спътниците е, се използват при прецизното е, земеделие. Това е един от конкретните примери. Тоест, какво можем да направим, за да обърнем повече внимание към и да приближим тази тема по-близо до хората. И бихте ли казали нещо повече за това как ще, е, какво ще направите е, така, че е, услугите на платформите ще станат възможни, кога смята да направи това комисията и смятате ли, че тези платформи ще имат смисъл и за малките и сели предприятия? Благодаря. Сега господин Кохличек, заместник председател на ГУЕ. Благодаря. Хубаво е да имаме нови пускови обекти е, Ариан, Ариан 6, е, е, но тук ще трябва да се използват в тях, в тези нови площадки, ще трябва да се използват нови горива, тъй като традиционните горива не са особено добри за околната среда. Чуваме от страни извън Европейския съюз, че те се готвят за използването, веждането на такива горива било, би било много полезно. Ако имаме 30 спътника, например, ще бъде възможно да се провеждат прецизни операции, да се е, разчитат е, номерата на автомобили е, от сателит, е, ще могат да се проследяват доставки. ще може да се измерва е, степента на влажност и други условия е, за селското стопанство. Е, има приложение в морския транспорт, риболова и какво ли не. наистина спътниците могат да е, предоставят е, полезна информация, различни видове полезна информация. Е, Чехословакия има вече опит с два спътника. Вие възнамерявате ли да строите космическа станция, защото сега тази, която използваме в момента, е доста устаряла, наближава края на нейния жизнен цикъл. Китай има своята космическа станция. Вие възнамерявате ли да изградите една такава, един полигон за изстрелване на спътници? Защото редица от нашите партньори, пък и конкуренти вече имат такива полигони. И в крайна сметка, какъв е процента на външните клиенти за ЕСА, тези е, извън Европейския съюз. Сега да дадем възможност на други колеги. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към колегите, които благодариха на двамата комисаря. Мисля, че е, Европейската стратегия трябва наистина да се е, бъде така мобилизираща, ангажираща, е, защото в нея има много заряд. Благодаря ви за това. Второ, Коперник и Галилей са наистина е, две водещи проекти, ключови проекти за Европейски съюз и трябва да заложим всичко на тях, да направим така, че това трябва да стане ясно и за хората, че ние сме изградили е, системи за наблюдение на Земята от, е, за, тук в Европа. Е, и е, защото е, допълнителното развитие на Коперник ще създаде работни места и е, което е много важно за гражданите. Ето защо аз е, е, подкрепям тези, тези системи Коперник и Галилей. Галилей наистина е един успешен е, проект. Той вече е в действащ Разбирам, че нови е, сателити биват е, е, инсталирани. Решаващото обаче е да се реши, да, да е ясно какъв огромен потенциал се крие тук за нашата економика предвид различните приложения които могат да ползват е, обикновения човек, хората пък да създават и е, работни места в бъдеще тук в Европа, а не навън, не извън Европа. Наистина най-сърдечно благодарим за вашите усилия и формулирането на изработването на тази е, космическа политика. Ние сме на ваша страна и от тук нататък, ако разбира се продължите така настъпателно да работите по темата. Следващата. Благодаря, госпожа Либацка. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към колегите, които ви благодариха за е, представянето на тази интересна тема. Въпрос към госпожа Биянковска имам. Искаме да използваме на напълно потенциала на космическото пространство. Искаме е, тази космическата индустрия да бъде новаторска. За целта обаче се, ни е нужда една високо квалифицирана работна е, ръка. Много университети и в моята страна създават е, катедри, е, звена, които ще предлагат обучение за подобни хора. Вие споменахте, госпожо комисар, за е, декларацията, подписана от е, вас и Европейската агенция за е, космическа агенция. Може ли в нея да се спомене задължението на Европейската агенция да организира обучения за млади хора от всички университети из цяла Европа, които които е, имат е, вече някаква квалификация в областта на е, космическата индустрия. Сега господин Левандовски има думата. Благодаря ви за презентациите. Аз наистина се радвам, на, че имаме такива амбиции и в Европа, особено в контекст на американските избори, но е, тази стратегия не трябва да се гледа от ъгъла на, на економическата на е, целесообразност, е, защото тя не е типична индустрия. Спомняме си какво се случи с Галилео в миналото, но преди да излетим в галактиката, да останем на нашата планета за малко. Аз аз се възползвах от е, и използвам е, вашето присъствие, по-скоро злоупотребявам с него да ви дам въпрос. Е, за е, свързан с Опел и достъпа на Газпром до Опел. Е, както казах, е, можете да не отговорите на въпрос, защото той не е, е извън темата, но е, ще бъда благодарен. А, но НАТО. За Нонато. Благодаря, господин. Благодаря на двамата комисари за тази презентация и стратегията, която изложиха пред нас. Ние споделяме тяхната позиция. Отдавна я чакаме тази стратегия. Галилей, Коперник и Агност са от е, решаващо значение, за да може на европейската да се оборудва Европе, Европа с е, средства за е, редица възможности от решаващо значение в бъдеще. Ако позволите, ще кажа, че сега повече от всякакво е необходимо това, след избирането на Трамп, да разработим системи, които са автономни от американски, това е шегата на страна, но имам някои, няколко въпроса. Кратки. Първият се отнася до това. Как ще е възможно да улесним достъпа до продуктите на, е, е, на продукти от европейския е, космически пазар, на космическа индустрия до енергийния пазар? И как може да гарантирате равнопоставеност с други космически сили? Как можем да се е, така поставим в положение равностойно на другите. И е, какво ще кажа за космическата дипломация? Е, въпроса с е, надзора и е, отстраняването на космически отпадъци в международен план. Това са въпроси, които са интересни за мен тъй като в а, първоначалния етап на завоюването на космоса наистина се натрупа много, а, се натрупаха много а, отпадъчни материали в а, космическото пространство, което е проблем. как се прилага космическата политика в този контекст и как ще засилите е, сътрудничеството между Европейската комисия, Европейската агенция за космоса, националните органи, агенции като Галилей, е, и други, които участват е, в този проект. Благодаря сега колегата Зориньо. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Наистина, когато става въпрос за трансатлантическите взаимоотношения, те вече навлизат в нов контекст, защото от днес вече има промяна в световния ред и поради тази причина трябва много внимателно да наблюдаваме промените, които настъпват в света. Знанията ни за космоса в тази насока ще бъдат много важни. Мисля, че Коперник и Галилей са примери за проекти, които могат да бъдат от централно значение за нас. Те могат да бъдат разработени заедно с други проекти, така че да има една едно съзвездие от проекти в е, една обща насока. Разполагаме с нова, нов дневен ред, който се изготвя който предвижда партньорство заедно с един изследователски център на Азорските острови, който се разработва съвместно с Португалия. И там акцентът е поставен върху натрупване на познания за космическото пространство. Тези изследователски центрове насочват усилията си към Азорските острови, това е платформа за конкретни проекти и по този начин могат да се извършат изследователски дейности от Атлантическия океан, от Кабо Верде, от Канарските острови, Азорските острови и всичко това ще допринесе за използването на космическото пространство. Този проект насърчава сътрудничеството, сътрудничеството между Португалия, Испания, Съединените щати, Бразилия и португалско говорещите страни в Африка. Наистина иска ми се този проект да се реализира, така че да има сериозен принос за използването на а, космическото пространство и насърчаване на сътрудничеството между Латинска Америка, Европа и Северна Америка. Благодаря ви, казва председателя господин Фокс има думата. Thank you, благодаря, господин председател. Два въпроса имам, ако ми позволите към комисар Бенковска. На първо място, може би, си спомняте вашето изслушване и тогава ви зададох въпрос. Можете ли да упоменете един законодателен акт, който искате да отмените, за да се намали бремето за индустрията? И не знам дали през тези две години като комисар сте открили такъв законодателен акт и можете ли да ни го е, споменете? И ако не, дали ще се осмелите да намерите такъв? Вторият ми въпрос е свързан с космическата стратегия. Съществуващия договор за сигурност между Норвегия и Европейския съюз а, с, не позволява достъп до резултатите от изследователската дейност по Галилей. спомням си тази съвместна програма с Норвегия, която започна. Можете ли да ни дадете актуална информация по преговорите и можете ли да ни предоставите информация за развоя на тези преговори и техния ход? Благодаря. Председателят, благодаря ви. А сега господин Теса. Благодаря, господин председател. Представянето на космическата стратегия е много важно, но има въпроси, които са свързани с енергетиката. Ето защо защо моят въпрос е свързан с енергийната политика. Господин комисар, преди две седмици Европейската комисия взе решение да приеме решението на германския регулатор за достъпа на Газпром с а, до тези 80%. Ако никой не закупи останалите 20%, Газпром може да ги закупи и да засили присъствието си на европейския пазар. Газпром е неудовлетворена от решението на Европейската комисия, но е ясно, че това е много добро решение за самата компания. Тази ситуация и фактът, че днес при нас имаме присъствието на комисар, ме кара да задам въпроса дали комисията е направила нещо във връзка с последиците от това решение. Решението на Европейската комисия ще доведе до повишаване на газовите доставки от Газпром в източна и централна Европа. Какви ще бъдат последиците за диверсификацията на газовите доставки? Още един въпрос. Дали Европейската комисия отчита плановете на Газпром за увеличаване на капацитета на Северен поток 1. Може ли комисията да потвърди, че това решение ще доведе до газовите доставки от Русия? И най-важният въпрос – дали Европейската комисия е взела предвид влиянието на това решение на пазарите в Централна и Източна Европа? Благодаря ви и наистина ще оценя високо, ако можете да отговорите на поставените въпроси. Благодаря. Председателя, благодаря ви, колеги. Има ли други желаящи да вземат думата? Да, заповядайте. E, господин Гирек. Да, благодаря, господин председател. Вече а, е, навлязохме в геополитическите теми, ето защо ще остана в тази област. Според мен агенцията се фокусира основно върху а, информационните технологии и къте по-скоро. Така че а, се очаква изстрелването, пускането в пространството на малки а, спътници, а не големи съоръжения, които да се проследят в пространството. Така че въпросът ми е как може да се съпостави работата на Европейската агенция с Руската космическа агенция и спътниците които, и станциите, които се използват. Аз лично участвах в разработването на нови сплави и наистина това сътрудничество беше много успешно. Питам се дали се предвижда за нова област на сътрудничество. Благодаря сега господин Елер. Ähm, Бих искал да може би аз а, а, може би ще звучи странно от устата на германец това, което ще кажа, но нещо, което ще е, е финансира комисията, е, това означава, че е, Европа иска да има повече влияние на когато говорим за Nord Stream, за Северен поток, е, е, комисията е, всъщност не казва нищо, тъй като когато формулираме обща енергийна политика, нищо, нищо в нея не не фигурира свързано с правата на транзитиране и така нататък. Бих искал да, да е, чуя нещо по този въпрос. Имате ли някакви права да дадете е, съгласие или одобрение на стъпки в е, тази посока? Благодаря. Ностром, Ностром, чувам много. Господин заместник председател, ще ви помоля да отговорите на въпросите. Благодаря, господин председател. Изключително съм радостен, че Лъжбиета също е тук, така че ще си споделим въпросите. Аз ще започна и ще отговоря и на въпроса за Северен поток. Първия въпрос на господин Рюбих. Благодаря за подкрепата за развитието на научните области в областта на космическото пространство. Тук можем наистина да говорим за Силициевата долина, за малки, нови, новостартиращи предприятия, големи предприятия. На едно такова събитие с изненада установих, че повече от половината от хората, с които се срещнахме в Штатите и в Европа, са евро... европейци. Получила са образованието си в Европа, работят по отлични проекти те казват, искаме да останем в Европа, но проблема е финансирането. Трябва да има рисков капитал, да има условия за финансиране, за да можем да разработим едни високотехнологични проекти и продукти в Европа. И разбира се, това е нашата цел. Може би ще се запитате защо и двамата сме тук. Както посочихте, наистина е много важна тази хоризонтална комуникация. Много, в много тясно сътрудничество работим с Алжбиета, но и с други комисари. Например, с Юрка Катайнен искаме да установим рисковия капитал и механизмите по отношение на използването на мрежата G5, какво може да се използва, например, за по-отдалечените области. Трябва да се уверим, че Колегата Виолета Булич също е в тази насока. например, за високоскоростни влакове и използването на сателитните технологии и новите възможности, които са един допълнителен фактор. Мога да спомена още много колеги, но един със сигурност, Карлош Моедаш, когато се говори за Европейската космическа агенция, знаете, че без подкрепата по Хоризонт 2020 и други а, изследователски проекти, например за Европейската космическа агенция и други изследователски институти, работата няма как да постигне резултати. Ето защо наистина трябва да реализираме тези важни програми в бъдеще. Янош е бивш комисар, отговорен за бюджета, така че съм съгласен, че наистина трябва да излезем с надежни данни и да ви демонстрираме, че а, когато се представя една програма, трябва ясно да лечи, че а, наистина има висока възвръщаемост на инвестициите. Изискват се високо квалифицирани работни места и високо квалифицирани кадри, които да запълнят запълват тези а, места. Така че съгласен съм с господин Рюбих. Наистина трябва да мислим хоризонтално, да работим хоризонтално а, с а, други а, институти, с Европейската космическа агенция. Така че наистина ако поканите представители на ЕС, те ще ви кажат, че работим в тясно сътрудничество по този въпрос и насърчаваме този дух за сътрудничество. И бихме искали наистина да го консолидираме още повече в бъдеще. Господин Ника подчерта значението на това да имаме конкретни примери, които да покажем на хората на европейските граждани. И това беше и в изказването на госпожа Нойерхоузен. Как можем да покажем ясно на хората за какво плащат? Ето защо наистина заедно с вас, вие като посланници на Европейската космическа програма, е, представители на Европейската космическа агенция, да представим една ясна стратегия защото един мобилен телефон, една банкова транзакция, един високоскоростен влак няма как да се осъществят без високотехнологични разработки. Използването на GPS устройства, всичко това зависи от високите технологии. И знаете, че и нашите партньори в Съединените щати отчетоха този факт резултатите от програмата Галилей, новите възможности на пазара, новите технологии и услуги с по-добро качество. Освен това, трябва да дадем и конкретни примери. Бях впечатлен от една новостартираща компания в Испания, която ни обясни, че благодарение на прецизните данни от Галилей, те разработват специални устройства, които помагат на незрящи устройства, които помагат на незрящите да се ориентират в градска среда. Без тези устройства наистина е много по-трудно на незрящите, а с устройствата те се ориентират много по-лесно. И много конкретни примери има в Европа, които ясно могат да покажат какви са ползите примери, които лесно могат да се демонстрират на европейските граждани. И има изключително много новостартиращи предприятия, които са базирани на подобни идеи. Господин Тошеновски засегна темата за Брекзит. А, така че наистина ще а, продължа а, изказването си на английски, защото това засяга нашите приятели от Великобритания какви ще бъдат параметрите, които ще предложи британския министър-председател на европейските си колеги в хода на преговорите. Това е пряко свързано с развитието на страната, ролята на парламента, какво е становището, решението на Върховния съд, от правна гледна точка как се развива обстановката. Така че от тази гледна точка трябва да бъдем търпеливи и да видим какъв ще бъде подхода на британското правителство а, по този труден за всички нас въпрос. Какво мога да кажа обаче за космическия сектор – когато а, бях на този съвет на Европейската космическа агенция, обсъждахме как работим всички заедно. Аз казах как работим заедно с Елжбиета. И а, едно от, а, една от най-важните подкрепи получихме от а, Британската космическа агенция. Тази агенция наистина много ни подкрепя, но всички преговори, свързани с Брекзит, показват, че Британската космическа агенция ще продължи да бъде част от европейското космическо пространство. Всичко зависи обаче от цялостния дискурс и тона на преговорите. Трябва да проследим как ще се развият нещата. Но волята, доброто желание е на лице. Нека а, да се спра на въпроса дали тази стратегия е достатъчно привлекателна. Мисля, че това, което трябва да демонстрираме, както на вас, така и на обществеността, е, че управляваме инфраструктура. Управляваме проекти, които имат пряко отношение към ежедневието на гражданите. Трябва да продължим още по-силно да обясняваме какво е значението им. И без да бъдем един толкова важен донор за работата на Европейската космическа агенция, няма как тези проекти да станат по-привлекателни и да се осъществяват едни такива мащабни мисии. Знам, че ЕСА планира да представи един такъв пакет, но те изчакват ние да представим стратегията, да представим съвместната декларация. След това те ще представят собствен документ за бъдещето и за изследователската дейност, може би в началото на идната година. Така че наистина ни предстоят много вълнуващи космически проекти, които ще бъдат много по-подходящи и по-удачни за обществено обсъждане. Господин Кохличек постави въпрос за защитата на данните, събирането на данните и до каква степен а, може европейския космически сектор да се реализира извън Европа. Може би Елжбиета има точни данни. Аз нямам такива, но а, това, което мога да кажа е по отношение на търговския космически сектор. Около половината се покрива от европейската космическа индустрия. Това ясно показва колко важна е нашата роля в гражданския сектор. Ние сме водещи в света. В САЩ, Китай, Индия, космическия сектор наистина до голяма степен се ръководи от военния сектор. А ние тук имаме много стабилен граждански сектор в тази насока. И ако ми позволите, без да отнемам повече време, ще накрая ще засегна въпроса за Опел и Северен поток и въпроса, който зададохте. Тук се намираме в контекста на комисията ИТРЕ и това има пряко отношение към вашата работа, така че благодаря, че мога да ви представя актуална информация. По отношение на ОПЕЛ, наистина това е много тежко, много трудно решение, което трябваше да вземем, защото трябваше да съблюдаваме нашите правила. Освен това, трябваше да разгледаме и историята на изграждане на Северен поток 1. В контекста на 2009 година, сериозната газова криза, и това беше между втория и третия енергиен пакет. Поради всички тези причини по, този, по това време имаше много изключения а, във връзка с Опел и тук имаме две отделни части. Един тръбопровод а, между а, морето до газовия хъб в Берлин и от този газов хъб а, до чешката граница е второто разклонение. Но Една често срещана грешка е вярването, че Газпром има 15% ограничение за използване на този газопровод. Това не е вярно. Газпром има 100% възможност да използва газопровода при условие, че Газпром използва програмата за търгуване на поне 3 милиарда кубични метра газ годишно, което е 10% по-малко от капацитета на този газопровод. А, по-късно германската агенция а, предложи конкретно решение и пред нас имаше три варианта. На първо място да не направим нищо. В този а, случай предложението на а, Федералната агенция в Германия да се отвори достъпа до газопровода за трети страни. 3% първата година и 4% на втората година можеше да се приеме. Вторият вариант, който беше предложен в пресата, е да се отхвърли това предложение. В този случай обаче много внимателно трябваше да направим анализ на това, че нямаме реална основа, защото всичко ще бъде само на политическа основа, ще загубим делото в съда и това ще ни отслаби позицията в Световната търговска организация, а знаете, че пред арбитражния съд по СТО трябва да обясним нашата позиция. Ето защо избрахме третия вариант, а именно да подобрим предложението, което получихме от Федералната агенция в Германия. И предложението, което направихме, то е много техническо, 42 страници, много плътен, тежък текст, защото става въпрос за едно комплексно решение. Но ако трябва да упростя, това означава, че 50% от този газопровод е запазен за, газопро... за Газпром и останалите 50% тази част, която свързва газовия хъб от Берлин до Чешката република, трябва да се отвори за трети страни. Но много по-сериозно от първоначалното предложение, с 20% като цяло. Тоест постигнахме режима, който беше предложен и той беше по-сериозен от първоначалния. За първи път газопровод е отворен за трети страни, за потенциални а, оператори, различни от Газпром, между а, газовия хъб в Берлин до границата с Чехия. Смятам, че при тези обстоятелства направихме всичко възможно. Използвахме и тази допълнителна клауза, което означава, че ако има по-голям интерес за транспортиране на по-големи количества газ, ще улесним технически преноса на това допълнително количество, защото трябва да има допълнителни компресорни станции и трябва да имаме готовност да отчетем тази възможност. Какво означава това за Украина или транзита през Полша? Проверихме и тази ситуация. Според нас, транзитните договори за Украина са дългосрочни договори с различни точки на доставка. Тоест не се очаква да има рязък спад в количествата, които се транспортират в Украина или през Полша. И знаем, че в Европейския съюз, и тук говоря от името на Европейския съюз, защото имам единодушната подкрепа от държавите членки, и министрите на економиката, на енергетиката или на държавните и правителствени ръководители, газовите доставки през Украина, дори след 2019 година, са стратегически приоритет за Европейския съюз. Това присъства и в нашите преговори с руската страна, нещо, което се подкрепя и от Германия и трябва да използваме все, всяка възможност, когато обсъждаме този въпрос, да го представяме. Така че, когато има по-големи количества, които преминават през този газ, газов хъб близо до Берлин, постепенно ще бъде възможно да се направят различни оценки, наистина какви количества трябва да се отчетат физическите измерения, капацитета на газопровода, колко количество може да се използва, трябва да се направят различни изчисления, но става въпрос за повече от 10 милиарда кубически метра на година но според нашите оценки това ще бъде количество по-скоро насочено към западните пазари, а не към централноевропейските пазари. И ако се върнем на въпроса за Северен поток, през последната година наистина се научих да бъда много внимателен в коментарите си по тези проекти. Някои непрекъснато се отварят, затварят. Турския, Южния поток, един допълнителен а, а, модел, който може да бъде предложен. Така че ще повторя, че в този случай това, което е важно за комисията е да се придържаме към нашето убеждение, че енергийната сигурност ще дойде чрез а, диверсификация, така че а, в е, Европа да има а, а, интерконекторни връзки, да има различни доставчици и всички доставчици, които доставят търгуват газ в Европа, трябва да съблюдават европейските мер... мерки и норми. Това, разбира се, въжи и за Северен поток и а, тези разпоредби трябва да въжат и за Северен поток и изнесените в океана и морето платформи. Трябва да знаем какви са параметрите и на тази база можем да обсъдим всичко това. Моля да ме извините, че отнех толкова време, но наистина исках да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Ние сме готови на всичко да понесем, включително и дълги речи. Нека да дам думата сега на госпожа комисарката. Да, малко по-кратко ще говоря за космоса, но и втората тема беше много важна и ще се опитам да отговоря. Нека да кажа следното като начало. Стратегията е много изчерпателна – в, по нея са работили много органи, много институции, много партньори. И това трябва да бъде подчертано. Не само стратегията бе посрещната много добре от партньорите ни, но и самият процес на изготвянето й. Използването на знанията и опитът. Индустрията, особено индустрията, изключително високо оцени процесът. И това се вижда и в е, стратегията. Много е, така прост е пример. Данните са, че едно евро инвестирано в е, дейност в космоса носи 7 евро. Създаване на работни места, развиване на инфраструктура и така нататък. Най-важното, което следва да се каже по повод на общата декларация с Европейската космическа агенция, ние имаме споделена отговорност. Комисията отговаря за търговските пазари е, за данни от космоса и за индустрията. Европейската космическа агенция отговаря за научните изследвания и изследванията на космоса. Разбира се, тези два аспекта са взаимно допълняеми, но вие зададохте въпрос какви ще бъдат конкретните резултати. Това, което искаме да изградим е една верига на добавена стойност в тази индустрия – да има възможност да, да започват дейност в тази област и нови е, компании, да има платформи за разпространяване на данни, но не е така, че да се налага да се свалят всички данни и да се разработва софтуер за използването им, а да има открит е, безплатен достъп до няколко облака, до няколко сервера, с които да се използват е, с посредством е, приложения тези данни много лесно. Тоест да улесним предално нови сформиращи се компании. Да създадем също така и приложения за бораване с данните от космос. Сега, дали е привлекателна тази стратегия или не, не мога да кажа. Само мога да кажа, че в обществото далеч не е достатъчно известно колко важно е дейността ни в космоса каза колегата ми комисар, че ние много се занимаваме и много сме напреднали в това отношение. Така е, работим от дълго време, но определено ни е необходима и стратегия за комуникиране, съобщаване на тези резултати. 99% от обществеността всъщност се ползва от данни от космоса, но те не са наясно с това, така че Определено този момент трябва да се подсили в е, бъдещата ни работа. За мен какво е важно? Отново ще се върна пак към е, търговското измерение, пазарния аспект на тази стратегия. В е, стратегията си за комуникации трябва да се обърнем към начинаещите, към младите компании, към е, предприемачите. Миналата седмица направихме една конференция, сектора бе много ентусиазиран, но ни е необходимо да се обърнем и директно към обществото. 12 милиарда са средствата, които до сега са разходвани за тази стратегия и ние трябва ясно да покажем, че това са пари, които са добре освоени. Имаше и въпроси за космическата станция – и е, космическите изследвания. И отговорът е не. Европейската комисия не планира изграждане на космическа станция. Ние обмисляме как да се използват космически данни за чисто практически земни приложения реалността на Земята. Постави се въпроса и за уменията, обучението. Изключително важни са те в е, този сектор. В момента е, е, би било много добре да се е, разработи идеята за ща, стажове за млади хора, студенти и ние ще обмислим с ЕК в най-близко време. Partly in the context of the US election, um, uh, we are quite active in the, in the discussion. Um, uh... За взаимоотношенията с uh, наши партньори uh, ние сме много активни е, по темата отпадъци в космоса, работим с страните членки, опитва, с пет, пет от тях искаме и да разшириме малко работата чисто в географския аспект. Искаме да се разработи и информационна система, която да не се занимава само с географско позициониране, но и с по-широки теми, включително и с отпадъците в космоса. Господин Левандовски, да, ще се обърнем към галактики и ще е, търсиме е, търговски приложения. въпросите, които зададе господин Фокс. До този момент постигнахме и извършихме доста положителни действия за така позитивно отношение към регулациите, примерно за економиката на споделянето имаше призиви да регулираме тази тема, но ние решихме, че няма нужда от европейско законодателство. По-скоро може е, да се регулира тази тема посредством насоки. Има толкова много разпоредби, че те могат да се използват за економиката на споделянето и да има достатъчно единен подход в европейския пазар към нея. Също е, имаме политика за интелигентно прилагане на законодателството, обсъждаме е, предложенията с страните членки. И що се отнася до е, призивите за дерегулиране, в момента работим активно по, в две области за интелектуални права и регламента РИЧ за химикалите, също и при въздухоплаването. Въпросът за е сътрудничество с наши партньори. Надявам се, че нищо няма да се промени с щатите, с Русия. Проведохме последния си диалог през юни 2013. От тогава не сме дискутирали. Няма и дата за последваща среща. Ние си сътрудничим с тях през ЕК. Сътрудничим по Галилей и Коперник. You, uh, me... Благодаря и на двамата. Следващото заседание на нашата комисия е 28-29 ноември и тогава ние ще поканим ръководството на Европейската космическа агенция и е, комисар Бянковска. Тогава ще обсъдим и въпроса за това как е, ще се прилага тази наша стратегия. Благодаря много е, за е, вашето така начален стра, старт на стратегията, тя ще бъде от изключителна важност за Европейския съюз. Thank you.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 Уважаеми приятели, ако обичате, заемете е, места. Сега започваме с е, дневната точка представяне на е, мониторинг на годишния доклад по мониторинг на пазара. Типичен, не, не за първ път имаме подобно заседание с АСЕР. И сега при нас е не само директорът на е, регулатора АСЕР е, и председателя на борда на регулаторите, но също и е, е, члена е, на административния борд и председателка на административния съвет на агенцията. Тя е бив е, член на комисията Итре, госпожа Сиза. Романа, е, се надявам, е, извинете ме е, за произношението. Много се радвам, че вие сте сред нас днес след обед и искам да ви поканя да откриете нашата дискусия. Благодаря, Ежи. Уважаеми евродепутати, някои от вас са бивши мои колеги и аз много се радвам да бъда отново тук, сега вече в, е, е, на поста председател на административния борт на АСЕР. Нека да ви припомня, административния борт се състои от 9 души, петима се назначават от комисията, двама от Европейския парламент. Аз съм назначена от Европейския парламент. Другият колега е Рене Тамист. Има и двама заместник председатели, професор Оле Лепри и е, Антония Хорхе Виегас Дес Васконсилос. Нашето задължение е да решаваме въпросите по бюджета, изготвяне на правилника, финансовия регламент, също да назначим е, директор и е, членове на е, апелативния борт и борда на регулаторите. Също така трябва да следим за изпълняването на заданията на агенцията и съответните и мисия. Тоест, ние не, не отговаряме за доклада за вътрешния пазар, но искам така да присъствам и да дам основните наши послания. Аз започнах работа в борта на Агенцията за енергийни регулатори и от тогава, през феврари, и от тогава се занимаваме с един постоянен проблем, а именно липсата на е, човешки ресурси. Е, и искам така ясно да кажа, че това не е чисто технически проблем, то е и политически предизвикателство, защото енергийният съюз е един от политическите приоритети на нашия парламент в сегашния си сегашния мандат. И е, единия енергиен пазар е ключов е, момент от Европейския съюз, ключов стълб. И либерализираният пазар трябва да има и добър ефективен контрол. Да има достатъчен контрол и за правомерността и прозрачността. Така че въпроса за персонала, за човешкия потенциал е и политически. Затова, моля, имайте предвид това, когато следващия път обсъждате бюджетни въпроси, е, приемането на нов правилник и на ново законодателство. Определено очаквам е, да обсъдим тези въпроси с вас и е, в някакъв следващ момент. Благодаря. Благодаря за бележките ви. Вие работихте с нас 10 години в е, комисията ИТРА от 2004 до 2014 и то много активно. Сега ще дам думата на следващият нас е, гост. Добре дошли на всички наши гости. И сега искам да дам думата на господин Алберто Поточник, който е директор на Европейската агенция на енергийните регулатори. Добър ден, благодаря. За нас е чест да бъдем тук. Вече започва да става навик на нас, наш навик да бъдем тук, да представим нашия доклад. Сега сме тук, за да ви представим най-общо резултатите от нашия анализ и нашите препоръки. Представяме ви петия доклад, който разглежда в подробности напредъка на интегрирането в е, европейския пазар и идентифицира пречки за изграж... до изграждането му и възможности за премахването на тези пречки. Нека сега първо да ви представя една добра новина. За първ път от 2010 повече, те, повече потребители са извлекли ползи е, миналата година от по-низките цени като резултат от либерализация на пазара, а и от тенденциите за, на цените на международния пазар. Но във всички случаи по-голям по брой потребители са се възползвали от това. Потребители, които се ползват от газ, от електричество. Специално потребителите на дребно за цените за жилища, там само половината от страните членки отбелязват спад на цените. Но и потребителските цени започват вече да отразяват тенденция за намаляване, както и индустриалните. Все още имаме притеснение за начина на ценообразуване на цените, които плащат потребителите, защото дялът на, на цената на енергията непрекъснато намалява. Тоест, неоспоримата част от цените, там където не може да работи конкуренцията, този дял се увеличава. Тук виждате е, данни за домакинствата за електричество. Само за една трета от цената може да има е, влияние конкуренцията. Останалото са такси, свързани с е, други услуги, примерно за поддръжки и така нататък. И тези тези разходи всъщност се отвояват в последните няколко години и заемат все по-голям дял от общото ценообразуване. Затова препоръчваме на страните членки да погледнат този проблем и да решат до каква степен тези такси, примерно, които плащат за възобновяема енергия, могат да бъдат покрити от други а, източници, за да не се и а, е, стеснява максимално конкуренцията. Но а, е, виждаме и ползи, които стигат до потребителите на, заради интегрирането на пазара на едро. Да видим как а, е, се развиват пазарите на едро. Може би си спомняте, е, че миналата година ви показахме подобен слайд, където положението не бе толкова добро. Сега се вижда, че е, средната цена на, е, в отделните страни членки и жъл... страните в жълто показват разлика от по-малко от 1 евро спрямо минали години. Светло-сините разликата 1 до 3 евро, тъмно-синята разликата е повече от 3 евро. значи жълта областта, маркирана в жълто, е много голяма. Миналата година имаше, е, картината беше различна и така две са посланията от е, тази картина. Значи развива се интеграцията на пазара, а също така е, става ясно, че не, не, не най-важното е да бъдеш близо до източника на газ, а по-скоро да има добро взаимосвързване на мрежата в Европа. Тук е, казваме, че не е необходимо много да се променя модела, той работи добре, само трябва да бъде прилаган. Различна е картината в, на пазара на електричество. Капацитетът е разпределен много ефективно, особено в пазара на електричество за дневната енергия 84%. Но се търси по-ефективно използване трансгранично. Като казваме ефективно, означава да се използва енергия от места, където тя е по-ефтина, в места, където е по-скъпа и по-ценна. Има обаче и оплаквания от твърде ниски цени на пазара – Тук на слайда показваме резултата, примерно за Германия и Нидерландия. Изчезват така наречените пакетни цени. Наблюдава се обаче стабилност на цените – което обаче създава един порочен кръг. Е, свръхкапацитет, който води до ниски цени и като че ли така се счита, че има проблем с това, че няма пари, защото няма инвестиции. И тогава ня, а, е, започват да се въвеждат механизми, национални механизми за подкрепа на изграждане на капацитет но голяма част от тези механизми не се базират на пазарни механизми. Значи се отдалечаваме от пазара и се връщаме към а, това, което казах преди малко, към факта, че много малка част от цената, която плащат потребителите, може да бъде повлияна от пазара, а се формира от административни а, такси. Това е именно поради прибягването, прибягването към непазарни механизми. И непазарните механизми, особено ако те са национални, трябва да бъдат сведени до минимум. После въпрос е какъв трябва да е физическия капацитет на европейската мрежа и колко от него е използван за търговия. Значи въпросът е колко от този капацитет е предоставен за използване, за търговия. Само около 28% средно се използват в Европа. Сега ние е, техни... не сме наивни. Не може в 100% да се използва този капацитет, но все пак само около 20% да се използва е проблематично. Затова и търсим как може да се е, подобрят и методите за изчисляване на капацитета, така че да се използва този капацитет повече за търговски цели. This is a, е, е, a short summary of how the markets are performing. So the това е едно накратко обобщение за е, представането на пазара. Газовия пазар е добре, електрическия има още предизвикателства, пазара на дребно, все още е, регулираните цени продължават е, да съществуват в ред страни членки за домакинствата и за индустрията. Според нас регулираните цени спират развитието на конкуренцията. Всъщност от миналата година агенцията разработи един индекс за конкуренцията на, дреб, на пазарите на дребно в различните страни. Той е един композитен индекс. Има подробности в доклада. Девет различни аспекта се отчитат. И когато сравняваме представянето на пазара на дребно в Европа, е, пазарите, където цените са либерализирани и там, където са все още регулирани и преход, пазарите в преход, виждаме, че е, много по-добра е конкуренцията на пазарите, където цените не са регулирани. Също така е, огледахме и степента на смяна на доставчиците, е, там където потребителите се възползват от по-голям избор. Разглеждаме и възможността за потенциални економии при смяна на доставчика. Разбира се, има много различни елементи, които потребителите вземат предвид, когато решават дали да сменят е, доставчика, но добрията новина е, че когато така озрее процеса на либерализация, т.е. в страните, които са се либерализирали по-рано, се увеличава и възможността да избират различни доставчици. Примерно има различни оферти с а, е, използване на зелена енергия за конкретни мом, моменти, когато цените са различни и така нататък. В такъв смисъл ние предлагаме на страните членки да работят за ефективно използване на инфраструктурата и е, от към енергетика и от към мрежа, като използват по-динамично ценообразуване. И накрая за смяната на, на доставчиците и цените искаме да има избор за потребителите, но искаме да направим така, че те да могат да сменят е, доставчиците – посредством конкретни процедури. Тук обобщаваме законовите разпоредби и практиката в страните членки. Като цяло страните членки изпълняват този срок от 3 седмици, но има и някои крайни случаи. Накрая жалби. Обработка на жалби. Повечето жалби обикновено имат отношение към цената и договорите. Тук препоръчваме да има механизми, альтернативни механизми за решаване на спорове в тези страни членки, където националният регулатор не е органа, който предоставя такъв механизъм за альтернативно решаване на спора. Ако това е случая, той обаче трябва да надзирава този процес. И е, още една окончателна бележка. От 5 години излизаме с този доклад почти 200 страници. Е, той, може би, следващата седмица ще трябва да го намалим значително, ако се очаква от нас да отделим ресурси и за мониторинг на пазара по силата на ремите. Работихме с представители на две други. Имаме тук представители на още две институции, съвета на европейските енергийни регулатори – и, и борда на регулаторите, председател на съвета и председател на управителния борд. Това е лорд Мог. Желаете ли да вземете думата? Би било чудесно, ако можете да кажете няколко думи. Благодаря, господин председател. Е, винаги е хубаво, когато е, председателят те покани да вземеш думата и няма, е, нямаш намерение, да, не си имал намерение да я вземеш. Искам да подчертая въпрос, който засегна и Алберто преди малко. Този документ е, който ви бе показан тук чрез диапозитивите в рамките на 11 минути, не отговаря на, на стойността на документа, който е изключително ценен и за факторите на пазара и въобще на европейско и национално равнище, защото е, трябва да вземем много сериозни и тежки решения, ако искаме да решим нещата. И е, ще бъдем засегнати много сериозно от е, производството. Наистина е много важно да имаме ясна представа за това, което става на пазара. Второ, презентацията, която видяхме току-що, сочи, че напредък има по отношение на цените, на а, смяна на доставчиците. Тук а, все още а, има какво да се желае. Аз съм сред тези, които смятат, че винаги има а, място за подобрение, но поне нещата напредват. И накрая сътрудничество. Имаме организации. Аз не зная дали ще остана председател на тази организация предвид резултатите от вчера, но напрежението, което съществува и времето, което отделят националните регулаторни органи по във връзка с АСА. ние сме национал, част от националната агенция, ние, имаме, ние сме част от тази агенция, ние имаме и национални отговорности. И е, за да работим, ние трябва да решитаме повече националните регулаторни органи. И аз ще помоля колегите да, да разберат е, това. Е, тези политика на затягане на коланите подкопа ролята и позицията на националните регулаторни органи. И това ще се окаже сериозен проблем. Тази комисия оказа на агенцията огромна подкрепа в годините ние се е, възползвахме от е, усилията, които са направени, идеите за подобрения. Малки подобрения сме постигнали, но в крайна сметка всичко опира до парите, до, до средствата. И е, сега, по някои неща, винаги съм смятал, че е, риска е, при лишаване агенцията от е, достатъчен ресурс е, по отношение е, търговията с енергия, ще се върне срещу нас, ще се обърне срещу нас като бумеранг. И ще избухне скандал. Този скандал ще се отрази по принцип върху бюджетните органи. Ще започне от агенцията и ще свърши при бюджетните органи. Така че, моля ви, помогнете ни с този доклад и второ, нека да внимаваме, да, не, да внимаваме търговията, търговския сектор всъщност да не ни изиграе лоша шега. Благодаря ви за бележките, за това, което казахте. Сега сме удовлетворени след трите е, презентации, които чухме. Сега ще е, дам възможност на депутати да вземат отношение. Първо, господин Рубик, който е лицето за контакт с е, АСЕР. Благодаря. Радвам се, че е, можа да се проведе тази среща. ЕСЕР АСЕР играе важна роля в вътрешния пазар. Бихме искали е, да имаме енергиен и е, енергийни е, електри... вътрешен пазар да, да, да бъде изграден максимално бързо и да бъде максимално ефективен. Интелигентната мрежа обаче може да функционира само ако координираме по-добре е, е, дейностите на Берек и на АСЕР и е, това е отговор на въпроса, че е, разполагаме с твърде малко персонал. Е, смятам, че тук е добре да се помисли за е, именно координиране на действията, за да се спести е, човешки ресурс. Втория въпрос, който ме занимава, е въпросът за е, целообразуваните е, сериозна дискусия водим и тук и водихме в Европейския парламент. Е, в две гласувания и дадахме ясно да се разбере, че не искаме да се създадат нови ценови зони и национални граници. Не е, приемаме национални граници. Това противоречи на четирите принципа на вътрешния пазар и не смятам, че ролята на агенцията е именно да подкопава е, тези четири принципа. Ето защо трябва много сериозно да се приеме тази съпротива на Европейския парламент към подобна политика трябва а, да помислим къде се коренят проблемите и в една страна членка инфраструктурата не пасва, тогава трябва да видим как тази, може тази, тези мощности да бъдат управлявани. Аз ще помоля във всички случаи решението от последното, последната изследване очакваме с нетърпение и Надяваме се, че е, комисията ще, се, ще го анализира е, добре и ще види и ще е, провери дали наистина правната база отговаря на нуждите в това отношение. Бих помолил от сега това, което Европейския парламент е, е решил е, да бъде зачетено и е, взето под внимание. Благодаря, колега. Сега е следващия, който поиска думата. Благодаря, колегата Каринс. Аз имам и коментари и е, въпрос, е, който изисква вашия коментар по два диапозитива. Мисля, че беше петия който е, е, иллюстрира конвергенцията на разходите на, на, за доставки на газ с трите различни стълба, трите различни цвята и втория е за електричество и газ, който иллюстрира как се осъществява регулацията регулирането. Въпрос, е, коментарът ми е по първия диапозитив, е, на който са показани Балтийските републики, Румъния, България. Тук имаме проблем с един, един доставчик, няма конкурент, няма конкуренция, дори дори доставката от е, е руските газови доставчици е, е това е единствения доставчик, т.е конкуренция няма. Важно е наистина в случая да, да отворим пазарите в това отношение. Въпросът ми, е, това беше коментарът, въпросът ми е по диапозитив на 10-та страница за е, регулираните пазари за електричество и газ. Това са ценности, които са създадени в нашите държави членки. В случая с газа в Балтийските страни нямаме друг източник, освен Русия. Това е един, една физическа бариера, която може да се преодолее чрез газопроводи и монопола от 97 Доколкото разбираме, имаме регулиране по отношение на газа и електричество в държавите членки. Какво се прави, за да се отстрани е, това регулиране? Има ли някакво физически препятствие, е, възражение, аргумент, е, който да означава физически не е възможно да не се регулира? Благодаря. Благодаря за е, вашето изказване. Сега господин Теличка е, ще вземе отношение. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви за този доклад. Е, е, с удоволствие ще го е, проуча по-задълбочено, макар че е доста обемист. Така че, може би това, което ще кажа сега е отразено в доклада, но Виждам, че на всяка страница по всеки въпрос обикновено има препоръка. Аз ще съм благодарен, ако наистина езика в тези препоръки е по-ясен, по-збит. Ето, например, решаване на проблема с парите, координиране на политиките, е, омагиосен кръг е, и така нататък. Е, използване на е, не ма, ма, извън пазарни други механизми, които спъват е, е, и тези извън пазарни фактори трябва да се ограничат и така нататък. По принцип, вие казвате всичко, давате извор на читателя. Казвате, че не се препоръчва, не е желателно, но трябва да се координира. Според мен трябва да имаме ясна позиция по въпроса. Трябва да е ясно, че е, в повечето случаи това е в ощърп на пазара. Аз бих е, разбрал, предпочел един език, в който се казва механизмите за е, мощностите са последна, последната стъпка, последната възможност, но от гледна точка на АСЕР не трябва да са национални. Е, мисля, че ние като политици бихме изискали малко по-ясен език. Е, иначе по отношение на съдържанието е, доклада е добър. Може би мненията ни се разминават относно жълт никавата част от графиката, свързана с газовите газовия пазар. Вие твърдите, че той е един добре функциониращ пазар. Аз лично смятам, че има какво да се направи и там за подобряването му. Въпросът за ценовите зони аз също е, аз се присъединявам към казаното до тук. Е, подразбира се, е, той ясно ще се отрази не на пазара, но на съседните страни. Така че общо взето в е, един е, момент, е, когато очакваме предложение на комисията, имаме един първоначален доклад, той е много навременен. Вие пледирате за достатъчен капацитет за АСЕР в бъдеще. Аз мисля, че повечето от нас разбира този език. Дори не е нужно да се вслушаме в това, което казахте вие, лорд Мог, е, възможността за скандал, който може да избухне. Но аз мисля, че трябва да мислим положително с един изкривен енергиен пазар. Е, може би ще трябва да преработим самата структура на енергийния пазар. АСЕР в това отношение ще има важна роля да играе, както до сега. Е, не би трябвало да очаква нови правомощия, но значимостта на задачите, структурата, е, ще се развиват, задълбочават. И това, е, от това следва, че е, капацитета на АСЕР трябва да се да укрепва. по, мисля, че аз ще преобърна нещо, по което има съгласие, а, е да като кажа какво ви предстои предвид естеството и а, е, мащабите на, на, на задачата, която ви чака. И това е, трябва да бъде а, е, съответно под покрепено от е, пораснал, пораснал, нарасъл капацитет. Благодаря ви за изказването. Сега отговори от господин Поточник и господин е, Илор Фок. Благодаря, господин председател. Ще е, е, ще, ще отговоря на няколко от въпросите. Господин Любик е, е, постави въпроса за координацията и АСЕР. Това е в е, компетенциите на комисията. Но това е за мен организационен въпрос е, и е, в ръцете на комисията. Но трябва да кажа, че Имаме редица представители на Берек, които, има, които отговарят и за енергетиката, и които са а, в а, комисията. Тоест, това е едно органична връзка, органично сътрудничество. В СЕР, в съвета на регулаторите, е, е, има една нова инициатива, която се нарича Peer, която е, е, има за цел да насърчава проактивно е, ангажираност на всички агенции, които е, се занимават с енергийни е, проблеми. Ето защо. Надяваме се, че в този процес ще, изник, ще има въпроси, в които ще има действително сътрудничество. Другия въпрос – аз разбирам много добре а, е, е, така, аз обичам е, езика, който познавам и по-скоро така една, една едно по-остро, едно по- картинно представяне на, на, на проблемите. А, обичам а, този стил и важно е този доклад да е, привнесе тази, е, да отрази тази, е, този аналитичен дух на, на дебата. Когато говорим за по-положителното послание, аз е, оценявам това, което казвате. Е, е, може би е, когато дойде край на моя мандат, е, всъщност е, казвам го от 5 години насам, е, все още скандал не е избухнал, е, надявам се. Е, от няколко години се опитваме да се доверем до повече ресурс. Случая с, според мен, работил съм на бюджетно равнище, европейско и национално равнище, просто няма отговор на този въпрос и се надявам тази комисия да го разбере. Все пак сме оптимисти очакваме предложенията на комисията, все още не знаем какви ще са те. Дано да отчетат необходимостта да се е, е, тази нова стратегия да, да бъде е, подкрепена с, подплатена със съветите нови ресурси. И после ние предложихме възможността да се прилагат е, такси, е, особено във връзка с регламента Ремет, за да може агенцията да има повече възможности да работи. Надявам се, че е, реакцията на тази идея ще е положителна. Аз съм за това да се отправи положително послание. За съжаление, до сега това не е дало резултати и се надявам, че това е годината, както каза Алберто, е, вероятно този доклад ще изглежда, ще, ще е много по-така е, сбит и е, кратък в бъдеще, което ще е жалко, но такова решение вече е взето. И сега, господин Поточник. Благодаря много. Ще се спра на въпроса, повдигнат от господин Рюбик и господин Теличка, но ще ги оставя накрая, защото те са най-комплексни от техническа гледна точка. Една кратка бележка за връзката между енергетиката и дигиталната цифровата економика изграждането на по-интелигентни мрежи, по-интелигентни потребители, наистина трябва да има такава връзка. Малко се опасявам, че тук трябва да навлезем и в една посока за дигиталните аборигени и за уменията, които съществуват, за начина по който осъществяваме сътрудничеството. Готови сме обаче да следваме тази насока, защото много компании от а, информационния сектор а, се включват в енергийния сектор за предоставяне на допълнителни услуги на въпроса на господин Коликачис, какво трябва да се направи, за да се уверим, че ще отпаднат регулираните цени? Наистина това е наша цел да се преборим с регулираните цени само при правилните условия, но трябва да се гарантира необходимото ниво на защита на уязвимите потребители. Това, разбира се, изисква действия както на ниво услуги на едро, така и на дребно. На ниво услуги на едро трябва да има достатъчно източници на газ в този случай, но и на електроенергия, така че потребителите да могат да използват различни източници, да има конкуренция, защото в противен случай има монопол, което не помага. И на второ място трябва да се премахнат бариерите за навлизане на пазара на услуги на дребно. Това са двата елемента. И третия елемент, който е свързан както с регулаторната рамка, така и с поведението, потребителите да бъдат наясно с това какви са техните права и ползите, които могат да използват. Това, което се прави през последните години, да се покрие първия и да се разшири втория аспект, така че да се интегрира пазара и да има повече източници за енергия във всяка страна. Целевия модел, който разработихме ние преди няколко години, показва, че трябва да има поне три различни източника по отношение на страна на происход, маршрут и доставчик, така че да има условия за конкуренция и така да отпаднат пречките. Амбициите на нашите препоръки. Господин Теличка каза, че иска да бъдем малко по-амбициозни, малко по-стрикни и по-силни. Ако разгледате внимателно доклада, ще видите, че там има конкретни препоръки, но в този конкретен случай въпроса за капацитета на пазара е доста сложен. Защото а, ако има ситуация без ценови таван, без а, реагиращи потребители и приемането на търсенето и намаляване на търсенето, когато цената е много висока, тогава трябва да има такъв механизъм, но трябва да се стигне до това ниво. В много държави членки а, има доста а, пропуски или пък а, неидеални, несъвършени обстоятелства. Това, което обаче ни трябва е един механизъм за изграждане на капацитета на базата на пазара, което разбира се премахва възможността за изкривяване на пазара. И по този начин механизмът ще отстрани препятствията между различните държави членки. Сега ще се спра на въпроса за ценовите зони. Знам, че това е доста чувствителен въпрос. Един аспект обаче, който ми се иска да очертая е, че не смятам, че обслужваме потребителите достатъчно добре, ако а, обслужваме един голям пазар, голям колкото Европа, без а, да има достатъчно инвестиции в инфраструктурата. По този начин а, някой ще каже, че се инвестира прекалено много. Така че до определено ниво понякога може да се каже, че едно задръстване, едно запушване на системата ще бъде оптимално. Зоналната система, която съществува в Европа, а понякога и в една държава членка, като Швеция, Италия, Норвегия не е държава членка, но има собствена зонална система, наистина подхожда по един начин, базиран на спецификите на пазара. По този начин недостига в капацитета между различните зони се компенсира по най-адекватния начин. В Съединените щати вече са направили една стъпка напред, защото там всяко място има собствено ценообразуване, е, има различни зони и всяка зона има своя собствена цена. В момента съществуват граници, наследство от държавите членки, от политическата история. И по този начин Европейския център за определяне на цените може да подходи по един зонален начин, зони, които не отразяват политическите граници, а по-скоро отразяват реалните обстоятелства в мрежата. Мисля си обаче, че добре организиран пазар може да има ефективно ниво на подобно запушване, задръстване на тези зони, които по оптимален начин да могат да функционират така, че да съществуват механизми за отпушването и компенсирането на тези зони. Въпросът на господин Рюбик не беше а, толкова конкретен, но аз ще навляза в малко повече подробности. По някои граници в Европа има данни, че е, тази граница е, е запушена от е, структурна гледна точка. Обърнали сме се към съответните регулатори и сме казали каква е нашата позиция. Е, ефективното разпределение на тази граница за преминаването на потоците изисква ефективно разпределение. Това не означава, че разделяме пазара по отношение на това, че възпрепятстваме търговията, напротив, трябва да има необходимите обстоятелства за осъществяване на търговски обмен. Мисля, че отговорих на всички въпроси, но ще добавя още една бележка възможността ми днес или невъзможността ми утре да отговоря на тези въпроси почива на дейността които са, която е извършена от много колеги а, през последната година в много градове. Така че наистина а, искам да отчета техните усилия, тяхната работа. Това е един а, едногодишен проект, в който участват много хора. Така че не съм изключително благодарен за тяхната подкрепа. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за а, тези идеални, съвършени отговори. Знаем, че нищо не е идеално, нищо не е съвършено. А, знаем, че а, на полско-чешката граница много често има прекъсвания на а, мрежата. А, знаете, в а, Северно море вя, вятъра кой, който идва, води до такива прекъсвания, но се надявам, че в бъдеще цяла Европа ще бъде отсветена в жълто и в двата случая. Благодаря на всички а, наши оратори а, и на нашия бивш колега, госпожа Романа, а, на господин Мок а, за участието, на господин Поточник. Надявам се, че ще имаме допълнителна възможност за обмен на мнения през новата година и това ще ни помогне да видим вашите успешни резултати. Благодаря ви. А, за колегите Предстои съвместно а, изслушване, гласуване на Комисията по култура и ИТРЕ в 9 часа утре тук в тази зала на втория етаж. Така че не забравяйте за това. Надявам се, че ще се видим утре. Благодаря ви.